Дейвид Макалистър има думата. Е НП. Господин председател, госпожи и господа, Юго-Источна Европа понесе тежки загуби от миналогодишните наводнения. Имаше тежки последици за Харватия, Румъния, но също така за Сърбия и Босна и Херцеговина. Аз посетих Сърбия преди три седмици и с удоволствие видях резултатите от усилията на Европейския съюз за преодоляване на последиците от наводненията от миналата година. Заедно с Майкъл Девенпорт, ръководителя на нашата делегация за Сърбия, посети град Свиланец, който беше много тежко засегнат от наводненията. Открихме една ремонтирана детска градина и лични домове, частни домове, които бяха отново построени с средства от ЕСЕ. Това ме убеди в факта, че солидарността на Европа постигна положителен резултат в Сърбия. Европа се, Европейския съюз е най-големия донор в Сърбия. Над хиляда частни домове бяха ремонтирани или изградени наново. Сега, обаче, ние трябва да помислим за това как да бъдат предотвратявани наводненията. Европейския съюз има 62 милиона на разположение, 19 милиона са предвидени за превентивни мерки. Смятам, че това усилие ще бъде не по-маловажно, дори ще бъде по-важно, тъй като всички трябва да работим заедно, за да предотвратяваме подобни катастрофи в бъдеще. Благодаря. Благодаря, председателя. Сега госпожа Алесия Мариамовска. Благодаря. През изминалата седмица видяхме статистика в медиите за грижите за децата и за възможностите да се ползва отпуски по майчинство. Не е на достатъчно високо ниво услугата, която се предлага за детски грижи. Липсват педагогически грижи на много места и се създава неравнопоставеност, неравенство включително и между мъжете и жените. Жените трябва да останат в къщи, да гледат децата и изостават професионално. Европейския съюз трябва да се ангажира да помогне на всички свои граждани да получат всеобщо достъпни услуги без никакво допускане на дискриминация. Иначе се отклоняваме от стандартите на Европейския съюз. Едни интелигентни схеми за работното време ще дадат възможност на всички да съвместяват професионалния и личния живот. Благодаря. Благодаря, госпожо Моска. Сега давам думата на госпожа Беатрикс фон Шторх. Ja, morgen wird in diesem Haus... Да, утре ще говорим отново за пореден път за абортите в тази зала. Това не е обаче компетентност на Европейския съюз. Не ни плащат за това да говорим за аборт, за неща тук е, за неща, по които нямаме компетентност правомощия. В Германия, говоря за, имам предвид доклада на Тарабела, в Германия, е, например, е, аборта е наказателно преследван и води след себе си наказание от близо до 3 години лишаване от свобода е, е, би трябвало обаче да се е, говори за аборта като право, човешко право, правото на живот. И трябва да престанем да говорим за неща, които не, за които не сме компетентни в тази зала. Благодаря Иван Яков, чищ от Алде. protiv klimatskih promjena. Да, сега борбата срещу климатични изменения е, е от тук и цялата ни политика, свързана с опазване на околната среда и е, целта за хармонизация, е, хармонизиране на европейската економика. Но, е, например, в източна Корация имаме един... се, се проектира и ще се изгради топло тец с твърдо гориво, което в никакъв случай не отговаря на целите за опазване на околната среда. Това е, е не чисто хърватски, европейски проект. Е, ето защо е, аз моля комисията и всички заинтересовани страни и всички, които имат отношение да, за, да спрат този проект за е, по-скоро по да използваме терминала за течнен газ е, и по този начин ще опазим околната среда. Благодаря. Сара Родригес. Sí. Gracias, presidente. Благодаря, господин председателю. Един ден след 8 март, Международния ден на жената, позволете да обясня тук как политиката за съкрещение се отразява на жените, как засяга преподаването, здравеопазването и обществените услуги. Строгата дисциплина – заличава и мерките за помиряване в семействата. Това означава много повече работа за жените, домакинска работа и бремето е на плещите на жените. Също така това заличава и мерките за борба срещу битовото насилие. Жените в Галисия, например, препечалват 40% по-малко. техните права не се зачитат в селското стопанство. 70% от онези, които получават пенсии необвързани с професионална подготовка, също са свързани с жените. Господин Ламбърт, зелените има думата. Няма го, затова давам думата на господин Марагал. Благодаря. Искам а, да се спра на темата за Каталония. Мирен и демократичен процес се развива в а, Каталония. През а, септември бяха събрани подписи в мащабна акция, но испанското правителство отказва да спази изискванията на върховенството на закона. Днес Испания не спазва основополагащи принципи. Практиката да бъде е, спряна дейността на омбудсмана в Каталония е ново посегателство срещу правата на гражданите. Това е, е пряк удар срещу правата на каталонските граждани. Големи са надеждите на каталонците, че ще бъдат отстоявани принципите и правата им. Благодаря. Мисля, че е, по-дълго говорихте, отколкото е регламента, въпреки че проявявам е, разбиране. А сега давам думата на Роза Дамато. В е, областта на регионалното развитие изразявам дълбоко безпокойство за реализацията на 24% от програмите, които са застрашени от недостиг на средства по многогодишната финансова програма. И от тук идва предложението да се преразгледа многогодишната финансова рамка и да се обърне внимание на проектите, които не могат сега да бъдат финансирани и се отлагат за един следващ програмен е, период, е, съгласувано между Европейската комисия, държавите членки, регионалните и е, местните органи ще може да се развива по-успешно политиката на сближаване както в другите държави членки, така и у нас, особено в южната част на Италия. Затова трябва да се обърне особено внимание на тези региони, които изпитват най-тежките проблеми. Благодаря. Пан посъл. Пан посъл Франц Обермайер. Благодаря, господин Франц Обермайер има думата. 2013 Kamerun през 17-та година 20 е, хиляди е, беженци е, от Западна Африка се озоваха в Европейския съюз. Европейската политика не ще да възприеме, че все по-голяма бомба със закъснител се оказва ислямската. И става дума за тясно свързани лица и групировки, които получават подкрепа и от Европейския съюз, например е, е, фундацията Алвот Хага, която е, получава от Европейския. бе поканена на среща на Европейската комисия на фундации, с които оказват хуманитарна помощ. Просто не би трябвало да предоставяме форум на исламистите, е, защото е, е, те се опитват по този начин от задната врата да влезат в, да проникнат в парламента. Благодаря, господин Томас Леховски от НП. Благодаря, господин председателю. Европейският съюз се справя с всякакви видове права. Днес много хора говориха за някои от тях, но пропуснаха едно, а именно правото на неприкосновенност на личния живот. Има много причини, поради които хората искат да съхранят това право. Имаме много семейства, които са разтурени, имаме много жени, които нямат желание дори да признаят бащинство на бащата на децата си. И така бащите нямат право да упражнят това си право, да отглеждат децата, да се грижат за тях. Не бива да загърваме този въпрос. Имаше един чех, господин Ян Буда, който няма възможност да докаже, че е баща на децата си. Загубил е тази възможност и това се дължи на решение на съда в Чехия. Господин Костас си има думата сега. благодаря. Господин председател, скъпи колеги, ние е, мисля, че е, би трябвало да е, децата нямат представа от политика. Става дума за 8 годишни деца, които се питат защо в, трябва да живеят в разделено отечество, къде, в която една трета, в което една трета е под турски, е, е окупирано от е, Турция. Е, защо не могат да бъдат свободни със своята родина и заедно с европейската криза. Е, питали се, че това са деца, които нямат е, какво да облекат, нямат какво да ядат? Такова състояние, такова, такива факти в рамките на Европейския съюз, мисля, че това е недопустимо допустимо. Вие уважавате ли, зачитате ли Кипър като една пълноправна страна, членка на е, Европейския съюз? Благодаря. Господин Войчаковски от ЕКР. През 2008 година руските танкове наближаваха грузинската столица Тбилиси. Но благодарение на полския президент Качински дойде отпорът, защото той каза Днес Грузия, утре Полша, други ден Балтийските страни. И той загина в катастрофа при неизяснени обстоятелства. А Путин разработва същия сценарий и го прилага. Виждаме какво става в Украина. Пьотър Порошенко каза, че имперските амбиции на Русия се простират далеч отвъд границите на Украина. Руската империя сега се изгражда отново от президента Путин. А тя обхващаше не само Украина, а стигна дори до Елба и до Берлин. Благодаря. Благодаря, колега. Сега давам думата на Обединената левица на госпожа Лин Бойлан. April... Благодаря. През април 2016 година Ирландия ще транспонира три нови директиви. Предишните насоки от комисията дават възможност на ирландското правителство да използват е, обществените поръчки за налагане на равнопоставеност на половете, устойчиво развитие и съответните социални мерки за да има отчетност, трудови права и равнопоставен, трябва изрично да се позовем на конкретните правила за обществените поръчки, да има колективно договаряне, което да бъде съобразено с въведеното от МОД. Като имаме предвид, че Ирландия е на второ място сред страните на ОИСР по отношение на заплащането, би трябвало винаги да се предвидят и а, цени, които да са съобразени с осигуряване на най-високо качество и би трябвало съответно да се контролират всички тези договаряния чрез публичните органи, а не да се постига нервна поставеност в тръжните процедури. Благодаря. Председателя Джулия Мой има думата. Господин председателю, Като имаме предвид организираното изложение Експо в Милано, се дават някои изключения за внос на продукти от трети страни, но това е за сметка на нашето местно производство, на плодовете на нашия труд и нашата земя. През а, месеците, когато ще продължи а, експото, ще има възможност да се а, ползват а, и продуктите, а, които идват от а, Сардиния. Вече години наред в Сардиния се работи упорито, за да се преодолее проблема, за да може да се помогне на сърдинските производители. Трябва да благодарим на всички италиански производители, които не бива да пропуснат възможността да представят по-добре своята продукция на Експо 2015 Милано. Трябва да сложим край на измамите и кражбите и да показваме истинската страна на нашите производители. Благодаря. А сега думата има господин Левтерис Христофоро. θέσω ενώπιον του Κοινοβουλίου, του Ευρωκοινοβουλίου, ένα πολύ σημαντικό... Аз бих искал да поставя един много важен въпрос пред Европейския парламент днес. Той е свързан с е, кипърския флот. И е, от години вече е, Турция действа незаконно е, и налага морско ембарго срещу е, кораби, които плават под е, кипърски флаг. Е, ембарго за европейски кораби е неприемливо и е, въпреки всичко е, това продължава е, безнаказано. Подписала е редица протоколи Турция, но не ги спазва и по този начин предизвиква буквално казано обижда Европейския съюз от, да не говорим за проистичащите от това разходи за Европейския съюз. Ако а, и още повече това са щети, които се предизвикват от една страна, която се стреми към членство. А, гос в Европейския съюз. Представете ли си, господин президент, какво би се случило, ако Турция, ако, например, британски или, или, е, е, или френски е, кораби бъдат бъде забранено британски или френски кораби в тех, да плават в турски води. Благодаря, председателя. Мария Грапини. Mulțumesc, domnule președinte. În data de... Благодаря, председателю. През феврари тази година комисарят, който отговаря за паричните въпроси, съобщи включването на Румъния в мак... процедурата за макроекономически дисбаланс. Много са обтекаеми обясненията за това и според европейското право се превишават определени прагови стойности относно баланса ефективните колебания в безработицата, обменния курс. Това са кри критични прагови стойности, но Румъния вече е в четвъртата година на реформи, има стабилен обменен курс, няма фалити в банковия сектор, институционалните реформи вървят напред. Решението на Румъния да не продължи а, изпълнението на договора с МВФ е част от тази обосновка. Това аз го намирам за неоснователно. Комисията има задължението да предостави ясна обосновка за това защо включва Румъния в този списък. Това се отразява и на отношението инвеститорите и позицията на Румъния. Благодаря, казва председателя. Господин Филип Клоасо има думата. Oui, merci, monsieur le président. Благодаря. Е, когато предвиждате и е, други е, от присъединяването на, на Европейския съюз, се предвижда, че и други държави членки ще се възползват от това но инструмента за помощ на стойност 11 е, милиона евро ще се разпространи ли, ще се използва ли за държави членки, които предстои да се присъединят? Ако тук говорим за финансовия сектор и по-скоро за предприсъединителна е, помощ. Е, е, какво ще кажем за помощ, за под подготовка за, да кажем, за производителите на зеленчуци от Турция или е, е, други сълскостопански производители от страните, които се е, в процедура. Благодаря. Карлос Тургайс от НП. Миналата седмица в Европейския парламент се срещнахме с някои семейства, а, чието а, роднини са а, затвора тези семейства не очакват помилване за онези роднини, които правомерно са попаднали в затвора. А, те искат тази среща, защото играят играта на ета. И всъщност се опитват да се представят за жертви по един много жалък начин всъщност представят убийците като жертви. Би трябвало да поискат да бъдат да им бъде простено от същинските жертви. А другите, които наистина са жертви, могат само да отдават почет в гробищата тази организация е терористична организация и това е и нейното лице. Председателя, госпожа Сенялова има думата. Дякую за слово, пане předsedající. Благодаря, господин председател. Цените на храните са 14, а в някои случаи до 20% от семейния бюджет. Цените на храните имат значение за всекидневието на всеки потребител, но и за развитието на економиката като цяло. Мнозина производители на храни се оплакват, че търговците слагат върху изкупните цени огромни надбавки. Комисията следи този въпрос от много години, но продължаваме да не знаем каква е нормата на печалба в е, търговските мрежи в Европейския съюз. Трябва ни анализ на всички фактори, които засягат е, цените за потребителите. Това ще бъде от полза и за потребителите, за всички в хранителната верига. Благодаря господин Шон Кели има думата. Аз участвам в кампанията за насърчаване на моя роден език е, и ви благодаря за възможността да говоря народния си език тук, е, тъй като е, благодарение на преводаческата служба, така че аз ще и те превежда това, което казвам. В бъдеще, надявам се, ще има ще се създадат допълнително работни места за преводачи, които, писмени преводачи, които да превеждат европейски документи на нашия език. ще организираме в парламента. По този начин ще приветваме с добре дошли в парламента е, представители на нашите е, е, мой народ. Сега бих искал да ви поздравя с, като кажа на здраве. It was really nice. Uh, deputy... Благодаря. Сега думата групата. има социалистическата група. Благодаря, господин председателю. Бимиш е един от най-големите музеи на открито. 650 хиляди годишно са посетителите там. В моя регион, североизточна Англия, в Бимиш са осигурени работни места на хиляди хора още много хиляди, много сред тях в неравностойно положение също получават заетост. И се опитваме да надградим над постигнатия успех, като използваме допълнително и средства от Европейския съюз, от Фонда за регионално развитие но а, правителството на Обединеното кралство блокира а, достъпа до подобен вид а, финансиране и се обръща гръб на възможността да се осигури растещ и още работни места. Благодаря. Председателя. Господин Винклер има думата. Благодаря, господин председател. Преди три седмици неизвестни лица оскверниха паметник на герои от национално-освободителната революция от 1848 година. Мемориалът е посветен на а, героичните страници от а, нашата история. Страсбург е един символ на френско-германската дружба, но за по същия начин град Арат в Румъния трябва да се превърне в един такъв център на приятелство и борба срещу екстремизма. Благодаря. Благодаря, колега. Сега госпожа Инеса Яла Сендер има думата. Благодаря, господин председател. Преди години е, в Централна Европа, е, Централна Европа бе засегната от сериозни е, наводнения и успяхме да мобилизираме фонда за бед, борба с природните бедствия. Той около 500 милиона бяха изплатени тази година. Това беше доста щедро е, е, река е, Рио Ебро, една от най-големите реки в Испания, също преля и над 50 000 хектара медалска земя бе заляна. Много селски стопани загубиха инвентар, бяха разрушени постройки. Едно от най-тежките бедствия беше това. Нашата една от партиите, националната партия, обаче не можа да вземе достатъчни мерки е, за преодоляване на последствията. Е, и положението в момента е отчаиващо. Ето защо призоваваме Европейския съюз да прояви солидарност е, към региона на Арагон и народа и хората, живеещи там. Благодаря, господин Кукан от НП. Благодаря, господин председател. Европейското население застарява, това е не успорим факт и ние трябва да се справим с това. Европейците ще се научат да работят по-дълго и да отлагат пенсионирането. Трябва да помислим за това още от сега, когато говорим за инвестиция в бъдещето. Това е предизвикателство, но и възможност тази тема трябва да бъде част от всички наши политики, за да може да дадем възможност на малките и средните предприятия, научно-изследователските институти да а, стимулират нашата економика, като въвлекат в нея хората в напреднала възраст. Ние трябва да положим усилия възрастните хора в Европа да могат да се справят сами и да живеят добре. Благодаря, господин министър. Сега господин Драгич от Социалистите и Демократите. На 3 марта по време на предаване в италианската телевизия, заместник председателя на Федерацията Роми и Синти заедно, Диана Павлович, беше подложена на расист жестоко насилие от страна на италиански евродепутат Джан Лука Бонано. За мен, като ромски евродепутат и като граждани на Румъния и на Европейския съюз, подобно поведение е нетърпимо. Тъй като политическото семейство, към което аз принадлежа, социалистите в 28 държави членки, ме покани да бъда член на тази уважавана институция, те ще ме подкрепят и в борбата ми срещу дискриминацията, ако ме попитате от чие име говоря и какъв съм аз, недвусмислено ще ви отговоря. От името на а, ромите. И когато се проявява публично дискриминация а, от страна на Джан Лука Бонано, член на Европейския парламент, трябва да а, кажа, че тази институция не допуска подобно а, поведение и трябва да, категорично да се изрази а, позиция, а, която а, да заклейми публично подобни прояви винаги, когато ставаме свидетели на тях. Благодаря. Благодаря. Госпожа Ивана Малетич. Господин председател,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 както наводнението от 2014 година, да действаме всички. Е, у нас също имаше сериозни щети, е, десетки е, семейства трябваше да живеят в контейнери, в бараки и не получиха никаква помощ. Много от засегнатите работещи бяха освободени от работа. Е, млади хора не получиха никакво подпомагане от е, е, европейските фондове. И ние дължим и трябва сигурност на нашите граждани. Трябва да гарантираме тяхната сигурност и наистина правилата за доброто економическо управление трябва да се спазват на всички равнища. Благодаря. Накрая, но не най-маловажен в е, тази дискусия Естер Харац Гарсия. Благодаря, господин председател. От името на испанската делегация в НЕП. и тези, които не можаха да се изкажат. Е, искаме да споменем всички тези, които пострадаха от наводненията на реката Ебро. 28 000 хектара бяха наводнени, бяха унищожени посевите, много къщи бяха наводнени и а, хората загубиха своите доходи. Разбира се, ние си даваме сметка, че правителството на Испания предвиди обещетения за тези щети. но ще се наложи много ремонт на инфраструктурата, затова е необходимо да се предприеме нещо за подпомагане на самите хора съвсем скоро. Председателя, благодаря. Благодаря на всички, а, които взеха участие в нашите разисквания. Благодаря на госпожа комисаря. Госпожи и господа, следващото ни заседание ще бъде утре, 10 март. Започваме в 8.30 и след това от 3 до 11 ще заседаваме. Дневният ред е качен на сайта на